Okay. Poštovane kolegice i kolege, molim vas da uzmemo mjesta и да наставимо. Уважаеми колеги, моля ви да заемете местата си, за да можем да започнем днешното съвместно заседание. Знаете, то е съвместно с Комисията по култура. Нека да ви представя и госпожа Силвия Коста, председател на Комисията по култура. Добре дошла сред нас, добре дошли и на останалите депутати от Комисията по култура, които се присъединиха към нас. Днес ще говорим за дипломацията на културата като продължение на нашия принос към работата на Европейската комисия. Позволете ми да поздравя сред нас и двамата експерти, госпожа Сана Олштати, директор на More Europe External външно-културни отношения, и господин Готфрид Вагнер, консултант на комисията, който работи за службата за външна дейност. наши, нашата представа за... Ще поговорим за това как можем да укрепим европейските външни отношения, включвайки културата като посредник в конфликти. Това е инициатива от миналия мандат, поета от Комисията по култура. Преди да дам думата на експертите, ще дам думата за няколко думи на госпожа Силвия Коста, председател на Комисията по култура, като я помоля да ни разкаже за различните дейности и мерки предприяти не само в вашата комисия, а и в Европейската комисия в контекста на културата във външните ни отношения. Имате думата. Ще говоря на италиански, ако ми позволите, за да уважим и езиковото многообразие. Благодаря на заместник-председателя Пленкович, както и на председателя Елмар Брок, разбира се, за интересната инициатива, която сега имаме възможност да проведем заедно. Знаете, че преди известно време разговаряхме, обменихме мисли. Според мен също е много важно парламентът чрез нашите комисии да се занимае с темата за външните отношения на Европа в аспекта на насърчаването на културния диалог и гражданското общество. т.е. сътрудничество в областта на културата. Културен обмен, това са основни елементи в едни много тежки за Европа, Средиземноморския регион и целия свят времена. Днес сме изправени пред предизвикателство, не, като, не само като европейски, европейци, изправени сме пред фундаментализма и е, нашето оръжие може да бъде културното и религиозно многообразие за да се противопоставим на опитите да бъде, да бъде задушено това многообразие чрез ужасяващите терористични актове. Този диалог на културната дипломация трябва да влезе в всички измерения на външната ни политика. Наша задача е да подсилим този аспект. Става ясно още нещо преди наскоро беше казано и в Страсбург, в пленарната зала, колко е важно. Да се противопоставим на нападките, попълзновенията срещу нас, които имат символичен характер, защото са нападки против културни и религиозни идентичности, които те превръщат почти в оръжие против демократичните ценности. Ето защо нашата комисия реши да продължи да действа по този фронт след единодушното гласуване на доклада за правата на човека в пленарната зала в Страсбург, когато беше прието изменението, че този вид престъпления трябва да се разглеждат като престъпления против човечеството. Помните, че през миналия мандат на Европейския парламент, още през 2011 година в е, Комисията по култура беше прият доклад за културните измерения на външната политика на Европейския съюз. Тогава настояхме за по-сериозно включване на тази тема в дейността на външната служба на Европейския съюз, споделихме това, поискахме това и от върховната представителка сега Фредерика Могерини, за да започнем да работим чрез европейската култура в други страни. Трябва да започнем да говорим за малко по-диференцирана културна политика. Има културни индикатори като социален диалог, нова философия, нови партньорства, са страните от Средизем... Средиземноморския регион и страните от Източна Европа, за да се види това културно присъствие. Възнамеряваме да продължим работата си в това отношение, за да съхраним и популяризираме културното наследство, защото то е наследство не е само на страните, от които произхожда то. Има и още нещо – трябва да бъдем в състояние да направим по-силна културната индустрия, включително и аудиовизуалната индустрия, киното, въобще различните форми на културно изразяване. Необходими са ни нови възможности за обмен с други страни в това отношение – обмен между университети, културни институти и институции. Това са важни неща, за да се справим с предизвикателствата на промените на времето. Знаете какви възможности сега ни дава цифровия свят. Ние сме, разбира се, за мобилност на хората, на изкуството, но и за обмен. Освен това, ние като парламент а, гласувахме за директивата за връщане на ценности. Все още тя се обсъжда, но това също е част от културната идентичност и уважаването на културните малцинства. Сигурна съм, че е, по време на нашия мандат ще можем да извървим този път заедно. Също така искам да припомня, че в момента се осъществява инициатива на председателя Шулц за междурелигиозен диалог – ние, разбира се, подкрепихме тази инициатива, защото я смятаме за нужна. Но проблемът тук е незнанието и непознаването. А това са предпоставки за диалог. Ето, днес можем да започнем на базата на а, опита от последните години да работим по този въпрос. Комисията по култура подкрепи подготвителните мерки, в които участваха 8 институции и 16 съседни страни бяха, присъстваха, когато през юни 2014 година беше представен крайният доклад тогава нямах, не ни стигна мандата да го обсъди. Много се радвам, че Комисията по външни работи под така прие, подкрепи нашата инициатива заедно да чуем резултатите от тези първи проучвания, за да помислим след това за една по-конкретна стратегия. Толкова имах да кажа за сега като въведение. Сега можем да преминем към представяне на резултатите. нашите експерти ще направят и много интересни предложения. Сега с съгласието бих дала на съпредседателя, бих дала думата на Сана Ощати и след това на Готри, Готфрид Вагнер – които и двамата работят за инициативата More Europe, повече Европа и консултира службата за външна дейност. Първо госпожа Уштати. Имате 10 минути. Thank you, thank you very much. Благодаря ви. Е, е, господин председател, е, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа. Приятно ми е, че мога да разговарям днес с, с вас в качеството си на консорциума, който е свързан с моята организация. Ние сме изключително активни в сферата на външните културни взаимоотношения Нашата дейност е, започна да се развива особено активно през 2013 година. Въпросите, по които се говорим, са свързани с е, културната дипломация на Европейския е, съюз и на Европейския парламент. Естествено, във връзка с работата на вашите две комисии и другите институции, които днес са представени тук. Външните отношения, културната дипломация, външната политика трябва да са свързани и това е изключително важно. Но все още няма стратегическа рамка. Това е задача, която политиците предстои да решат. Е, това е би било изключително важно и за хората на изкуството в е, европейските държави, и за гражданското общество, но също и за трети държави, най-вече за стратегическите партньори извън Европейския съюз. От две години ние извършваме много активни консултации, е, но е, преди да ви запозная с заключенията и резултата, е, ще ви опиша как точно работихме в подготвителната фаза. Както Силвия Коста вече спомена, Европейския парламент прие е, резолюция за културното измерение на външните отношения на Европейския съюз е, и е, това е тема, която занимава най-вече Комисията по културните въпроси, но аз ще се опитам да ви е, поясна как точно в една по-обща политическа рамка би трябвало да разглеждаме резолюцията на Европейския парламент. Разпоредбата в договора за функциониране на Европейския съюз посочва изрично правомащията на Европейския съюз във връзка с външната политика. Освен това, Конвенцията на ЮНЕСКО за културното многообразие е съществен елемент в външните взаимоотношения. Много важна рамка е и Европейския дневен ред по въпросите на културата. Това е третият стълб във връзка с външните взаимоотношения. И Френското, както и словенското председателство обърнах особено внимание на културата и така се стигна и до резолюцията, която бе прията от политическите групи с голямо мнозинство. През 2011 година бяха проведени срещи на министри на културата и министри на външна политика. Това бяха инициативи на няколко председателства през 2010 година е, Генералната е, дирекция е, по въпросите на културата в комисията създадена експертна група за Китая и Европейския съюз и развитието на отношенията в областта на културата като там се посочва изрично, че е, извън е, е, традиционните рамки на двустранните отношения трябва да се обърне особено внимание на културните взаимоотношения. През 2013 година е, е, бе констатирано, че в рамките на културните взаимоотношения Европейския съюз е, Китай трябва да се обърне особено внимание на стратегическото партньорство в областта на културата. Така се създаде един, една обстановка, в която да се е, дефинират съвсем ясно е, предизвикателствата, да се определят посоките на развитие на културното сътрудничество Европейски съюз Китай в рамките на външните взаимоотношения. Това е в центъра на вниманието на Комисията по култура на Европейския парламент, както и на Комисията по външно-политическите въпроси, защото това е в крайна сметка въпрос, който се отнася и до външните отношения. Сътрудничеството в областта на културата е важно средство е, важно дипломатично средство. И ето събитията в е, Украина е, могат да послужат като пример за това как точно бихме могли да използваме културата, културните взаимоотношения в рамките на нашите е, външнополитически отношения, когато се стремим към стабилност, към мир. За подготвителните действия се отпуснаха съответните е, средства в е, бюджета на е, ЕСВД е, е, във връзка и с Европейската фундация за партньорство Амстердам, както и е, Бозар в е, Брюксел. И така в рамките на Мастрихт и на Алианс Франсес, Институт Франсе, Бритиш Кансил и така нататък, както и редица културни фундации в Штутгарт, започна работа по тези въпроси и е, вече говорим за една европейска мрежа. Така се очертават посоките на бъдещите действия, най-вече по отношение на страните от стратегическото партньорство, от добросъседство, е, е, механизма за добросъседство и е, крайният доклад ще включва редица препоръки, както и примери за подходящи пилотни проекти. В външните отношения на Европейския съюз съществува един огромен потенциал, който би трябвало да се използва и е, това би било от интерес не само за Европа, но и за страните, е, с които Европейския съюз партнира и особено стратегическите партньори и страните от е, програмата за съседство. Не бива да се ограничаваме до европейската култура единствено би трябвало да залагаме в рамките на тези проекти и програми на капацитета на Европа, на многообразието на културите в Европа, но най-вече ще се поставя акцента върху сътрудничеството и възможността за комуникация и обмен на художествени ценности. Ще спра тук, за да има достатъчно време и за моя колега Готфрид Вагнер. Благодаря за председателя, благодаря. Каза и следващия оратор, благодаря за възможността да дискутираме тези толкова важни теми. Е, току-що се върнах от е, Тунис и на следващия ден чухме за ужасната атака там, затова е, отново разбрахме колко е важно да бъдат пратеници идеите на културата. Аз не само ще повторя основните препоръки на подготвителните дейности, вие ще имате съответните документи, ще направя и нещо повече. Ще ви предложа някои теми за дискусии. Основните е, резултати от подготвителните дейности е, са факт, че има огромен потенциал е, в външните отношения на Европейския съюз за културни дейности. Това е потенциал за дейност на европейско ниво. А също така от всички страни, от страна на ЕС, но и на всички страни членки има огромно търсене. Те разбират, че това е една много интересна тема, по която може да се работи на европейско ниво. Трето и колежката спомена, че има така общо разбиране, че културната дипломация е ново измерение на дипломацията – на базата на взаимна споделеност, на уважание, на равнопоставеност, на сътрудничество. После, нека не забравяме, че в момента е, работим е, в е, условия на конкуренция. По-малко или повече добра. И затова Европа трябва да работи заедно. и в края на краищата е, от подобен обмен печелят всички. И европейските институции, и страните членки. Това не бива да се забравя. Тук няма противопоставяне, а процес на взаимно обогатяване. Не трябва да забравяме и гражданското общество, което наистина настоява да има трансграничен културен компонент в външната дейност на ЕС. А що се отнася до економиите, също тук може да се осигурят, е, осигури обединяване на разходите. Страните членки са много е, готови да мислят как могат да се обединят, за да постигнат максимален ефект. И тук трябва да мислим също и за взаимната допълняемост. Как можем да се допълваме? Много е необходимо да се вземат е, последващи стъпки и то стъпки е, свързани с политическото измерение. Да има политическо развитие на стратегическата рамка, да има и действия. Хората очакват след толкова интересни подготвителни дейности да има и реална дейност. А и доста вече е постигнато. Мога да спомена някои интересни моменти. А хората всъщност не са наясно с това, което се прави. Има програма в Киев по силата на програмите за партньорство за изграждане на капацитет там, примерно за децентрализиране, програма за децентрализирана културна програма с Тунис. Ту, Тунис, да. Има програми за твининг с Азербайджан, за преразглеждане на политическата, на културната политика на тази страна. Също провеждат се проучвания за европейската дипломация посредством наука и култура. Това е по програма Хоризонт 2020. Тук се търси повишаване на конкурентоспособността. Също така в Генерална дирекция развитие и сътрудничество се работи по темата. Няколко практични инструменти в момента се изготвят, инструменти на външната политика, които допринасят и за мира и стабилността. Там се създават също възможности ще има проучване за осъществяемостта на е, филмов фестивал за младежи извън Европейския съюз. Някои програми в това отношение вече бяха финансиране. Съществува и про, е, проект е, Кръстопът на културата, също финансиран с европейски средства. Във всички случаи има нови начини за подсилване и на капацитета на съответните институции. С, а, много обещаващо е да се разработват и политиките. Ще има един семинар а, с 800 участници от цяла Европа. Надяваме се, че госпожа Могерини ще присъства. А докъде ще ни отведе този форум, не знаем. Преди две години ти излезе съвета с съобщение, което после се превърна в програма за култура. Може би сега ще се случи същото. Редно е да се разработи една солидна стратегическа рамка. Къде е необходимо да се действа? пет ключови области ще очертая, без да се впускам в подробности. Първо, най-важно е за нас да се действа по темата конфликт и култура. Как да се справяме е, с е, конфликтните зони в нашето съседство, а и в трети е, страни. Второ, творчески елементи и изграждане на капацитета, включително обучение за, опра... за менеджмент – и тема, която, е, към която съм много пристрастен, е да не, да не търсиме лесното, да сме готови да поемаме и трудни задачи. Представете си дали пък да не търсиме европейска дейност на, Европ... дейност на европейско ниво далеч преди да се започне тази дейност конкретно. Говоря за сътрудничество сред младите. Също подкрепа на гражданското общество. И пето, културата в контекста на развитието. За да се постигне напредък в тези области, трябва да има и доказателства, чисто от управленска гледна точка, че това може да се постигне с обединяване на ресурсите. В Института по култура очакваме с е, възможности да се сътрудничи без да се създава още един етаж на бюрокрация. Тоест, да се търси допълняемост, да се обединяват ресурсите, да се е, обединяват и използват личните умения за управление, за да могат е, малки групи да работят съвместно в различни страни. Второ, необходимо е да има нови методи за обединяване и търсене на нови ресурси, публично-частни партньорства – средства по фирмената корпоративна отговорност, така нататък. Защото а, всички са наясно с а, това колко важно е сътрудничеството в областта на културата, така че вероятно и частният сектор е готов да подкрепя подобни инициативи. После, видимостта на Европейския съюз. Там определено трябва да инвестираме в новите технологии, за да използваме за разпространяване на европейските културни достижения. Тази задача е дългосрочна. А последно, какво могат вашите две парламентарни комисии да правят? А, първо, това, което се предвижда по дейността на службата за външна дейност и Генерална дирекция за развитие и сътрудничество. Два основни момента има. Първо, връзка, които идват като предложение от гражданското общество. Първо, институциите трябва да формулират стратегическа рамка, е, политически ориентации, които са по-засилени, по-балансирани и какви инструменти могат да се използват, не аз съм този, който ще кажа, но вие имате е, възможност, опит и инициатива. Е, Комисията по култура беше водеща във всичко, което се случи до сега. Така че, ако може по демократичен начин да се формулира една стратегическа рамка за дейност, това е изключително важно. И второ, Много е важно да има дългосрочни и средносрочни ангажименти и стратегии, но трябва да има и е, непосредствени културни е, мероприятия, ангажименти, които да се извършват в момента. Можем да създадем една, един фонд за бързо реагиране в областта на културата. Примерно в Киев се създаваха такива, има възможност да речем за срещи между млади и хора от едната и другата страна. Тоест това не са огромни средства, но може да се направи доста политическата е, ориентация, дългосрочните дейности, това е добре, но нека да има и един краткосрочен план и фонд, който да бъде е, управляван от съответните власти. Благодаря, господин Багнер. Сега отвар, е, откриваме дискусията. Първи оратор. Милан Мон. Благодаря ви много, че сте организирали тази дискусия. Благодаря на двамата председатели на комисиите, които дадоха възможност за този обмен. Според мен, Културата винаги е била съюзник на дипломацията. Културният обмен е съпътствал много добрите отношения между народите и държавите. Много е важна тази мека сила на културата, за която говорим както господин Вагнер, така и госпожа Коста казаха колко е важна културата като дипломация, особено в Средиземноморския регион. Тук мисля за Тунис. Испания наистина, наистина се стреми да а, припомня на нашите съседи общите корени, а, за да няма противоречия и е, борба между културите. Е, да, наистина трябва да присъстваме в страните, да го водим диалог, да уважаваме многообразието и толерантността, да бъдем толерантни, а не да наблягаме на различията. Има много етапи на приятелството и на културната близост, през които сме минали и сме се убедили, че културата трябва да е фактор не само за осветляване на общи корени, а и на общи ценности, като многообразие, диалог и прочие. Всичко това е необходимо, за да има културно присъствие на Европа защото Европа е огромна културна сила. не бива да има, за съжаление възниква културна опозиция на войната. Ние сме за култура на толерантността. Благодаря на Милан Мон, следващия оратор. Господин Лирц. Благодаря. Благодаря, госпожо Коста, за десната инициатива да съберете нашите комисии. Благодаря и на нашите експерти. Преди да започна да работя тук в Комисията по външна политика от името на Социал-демократическата партия в Германия, аз работех в Гете институт и наистина имам личен опит, например, в Африка инициативите, които започнахме в парламента, защото не беше е, толкова конкретен този път, бяха първо да създадем различни междупарламентарни групи, например Пътя на Свети Якоб, културни ценности и прочие за... Просто искахме да дадем възможност за междурелигиозен диалог по въпроси на религиозната ислог, е, история и различни дискурси. Ето и папата каза да се обърнем към религиозните си корени. Една от темите, примерно, е а, железна, а, желязната завеса между изтока и запак, запада или теми от реформацията, превода на Библията тогава и оттам уважение на езиковото многообразие. Това са все теми, които могат да влязат в този диалог. Има и една инициатива на парламентаристи, които вече не са а, членове на парламента, която може да бъде активирана именно за а, да обсъдим с тях този доклад и да ги поканим на, за мероприятието на господин Вагнер през август. Друга тема, с която се занимахме вече в културната комисия е 2018 година, година на европейското културно наследство. Мисля, че и комисията по външни работи трябва да се включи, за да можем заедно да работим по тази тема в името на вътрешното си укрепване и да дадем и пример навън. Благодаря за тази инициатива. Благодаря. Моля колегите да не говорят повече от две минути, защото има много желаещи, а преводачите трябва да си отидат в 18.30. Господин Диакони. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че сме тук и че говорим по тази тема и ще ви кажа защо. През 70-те години, т.е. преди ужасно много време, имаше турне на една театрална трупа в САЩ. Аз съм румънец. И това турне завърши с беше румънска трупа и турнето завърши с вечеря в нашето посолство в Вашингтон. И служителите в посолството дойдоха при нас, актьорите, и ни казаха, просто нямате представа какви важни хора дойдоха тази вечер в посолството. Те никога не бяха идвали, никога не бяха ни канили, а те дойдоха тук заради вас. Ето тогава си дадох сметка какво означава дипломация на културата и колко е важна тя. От тогава наистина работя в моята страна, по това да изпълня с живот такава една а, концепция. Застъпвал съм позицията си в различни институции в моята страна. Страхувам се, че тя все още не е реалност в Румъния. Има различни културни институции, които си сътрудничат много добре. Но същевременно ни трябва концепция за връзката с външната политика. Това, че сме се събрали днес тук, увеличава надеждата ми, че можем да дадем пример за това, че Европейския парламент може да даде пример за това на нашите страни, по-специално на моята страна, за да разберат те колко е важен този инструмент, инструмент, е, чрез който е построена Римската империя. Културното наследство на Европа днес се дължи именно на това. Благодаря ви. Е, Adesso do la parola a signora Благодаря. Думата има госпожа Трук. Thank you very much. I would like to start... Благодаря. Благодаря ви. Съжалявам, че няма повече колеги от двете комисии и АФЕТ и култура тук в залата, но добре. Колегите сигурно са заети. Много благодаря за презентациите в началото на нашата среща. Има много-много основания да е, настояваме за това културата да се превърне в неразделна част от външните отношения в е, Европейския съюз, тъй като съществува спешна необходимост от диалог, тъй като е, културата е от стратегия стратегическо значение е, за развитието на политическите взаимоотношения, защото по този начин най-добре могат да се включат в е, политическата е, те взаимоотношения във външната политика и гражданското общество и неправителствените организации. Гражданите ще станат непосредствени участници на е, дипломацията, на външно политическите взаимоотношения, именно чрез културата. Изключително важно е, господин Вагнер, това, което вие в края на вашето изказване е, подчертахте, а именно, че е, трябва на всяка цена да се създаде е, бързо, е, поспешност, е, фонд за културно развитие, който също да може да реагира бързо и небюрократично. Изключително важно е това. Като имаме предвид младите хора и възможността, която бихме могли да им предоставим чрез средствата на културата и сътрудничеството в областта на културата да се е, решават проблеми, да се решават конфликти, е, да се е, опознава по-добре културата на останалите и именно по този начин да се преодоляват конфликтите. Благодаря ви. Давам думата на следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашите гости, благодаря и на нашите председатели на комисии за тази инициатива, която наистина е чудесна, защото тук става въпрос за обвързване, взаимно обвързване на културните аспекти и външната политика на Европейския съюз. Това са неща, които често биват забравени, но наистина е много важно, защото културата е възможно най-добрият посланник на ценностите, за които се застъпваме, които изповядваме ние. Тъкмо сега в този труден момент в разгара на конфликта с фундаменталистите трябва да избегнем сблъсък между религии или цивилизации. В музея в Ту... Тунис беше последния пример за това. Не случайно тероризмът напада първо културни институции, защото а, културата обогатява хората, сближава ги. Ето защо трябва да реализираме конкретни проекти. Прав е господин Готфрид Вагнер, че трябва да се създаде колкото може по-бързо културен и интервенционен фонд, включително и културна програма за Тунис, защото и там е необходима фаза на консолидиране на демократичните ценности. Трябва да се погрижим да има последователност между политическата, търговската и културната дипломация. Не бива да има противоречия между тях, защото иначе няма да ни вярват. Но през цялото време трябва да оставаме верни на своето мото единство в многообразието за да стане културата е, сила. Благодаря, колегата Петър. Uh, благодаря, господин председател. Наистина съм много щастлив, че можем да проведем този дебат днес. Благодаря на нашите експерти за техните препоръки и за ясните послания. Напълно съм съгласен с казаното, че в рамките на Европейския съюз ние разполагаме с огромен потенциал в областта на културата и че би трябвало да нас... има една по-голяма насоченост на културната политика в рамките на външните отношения на Европейския съюз. Е, така ще допринесем за едно по-добро разбиране между е, различните е, народи, държави, култури. Е, ето, е, именно това в крайна сметка бе и една от основните цели на разширяването на Европейския съюз използвайки е, културата и средствата на културата, ние можем да постигнем много повече по о, посока на е, обединението и в рамките на Европейския съюз, както и на по-доброто опознаване е, и решаването на конфликти с е, е, други страни. Е, колкото е, повече е, опираме до е, проблеми в рамките на външната политика, толкова повече би трябвало да залагаме на културата. Това е нещо, което аз лично вярвам. Изключително важно е за нашите граждани, за нашите е, е, творци в областта на филмовото изкуство, за всички, които работят в сферата на изкуството, изключително важно е да се поддържат взаимоотношения. Is that on? Yeah. <laughs> Sorry. Um, this is perhaps the most exciting debate. Много е вълнуващ дебата, може би най-вълнуващи, откакто съм тук в парламента. Аз съм запозната с подобни програми и започнах да работя в политиката поради опита си в подобни програми. Аз съм работник в областта на културата и исках да осъществя връзка между творците и ръководните кадри в различни области, за да може да се работи и в областта на културата и в застрашени държави, защото тази работа е работа между, с и между хора и се създава едно сътрудничество, което е изключително важно. Бях член на платформата Интеркултурна Европа, преди да започна да се занимавам с политика. И посещенията ми в Северна Ирландия ми показаха колко важна е ролята на изкуството за справянето с положение, където всичко изглежда невъзможно, но изкуството хвърля един мост към един нов свят, където хората могат да забравят разликите си и да се доближат до общата си човешка същност, да тръгнат с нови инициативи, да живеят едни до други. И миналият август посетих един проект на млади хора, млади украинци и руснаци и румънци и е, англичани работеха заедно в областта на културата, за споделяне на културното си наследство и за идеите, които са важни за тях. И когато тези а, а, младите хора общуваха в една стая, а, техните държави или част от тях а, в същия момент а, бяха а, е, са изправили едни срещу други. Господин Кукан. Аз също оценявам високо факта, е, че се организира в такъв състав тази среща. Благодаря на експертите за толкова важния им принос към нашия дебат. Няколко бележки имам да кажа от, в, в капацитета си на докладчик за европейската политика за съседство. В Европа има огромен потенциал за развитие на дипломацията чрез култура. Особено, е, що се отнася до страните, които географски са близки до Европа. Културното сътрудничество трябва да е основен момент от нашето обръщане към нашите съседи. Също не трябва да забравяме колко видими са достиженията на културата в нашите взаимоотношения. Трябва да има и е, по-високо внимание, на, повече внимание на високо ниво към въпросите на културата. И в момент, когато търсиме решаване на конфликтите и изграждане на мир, в подобни ситуации също трябва да се обръщаме към културата. Вече има ред примери за това отношение в Западна Европа, в страните от Западните Балкани и можем да го пренесем и другаде. Ние подкрепяме културния обмен, защото взаимоотношенията, директните взаимоотношения между хората могат да водят до много плод, плодотворно творческо сътрудничество. И накрая ще възприема препоръките, когато изготвям своя доклад за преразглеждане на европейската политика за съседство. Благодаря, госпожа Бочко. Köszönöm степен. nagyon rövid leszek. Благодаря, ще бъда съвсем кратка. Искам да се присъединя към благодарностите, но искам да споделя личния си опит. Преди да стана депутат, опознах измеренията на унгарско украинските културни връзки, защото работех в тази област. И тогава си направих някои важни заключения. Преди всичко е важно да имаме обща европейска стратегия, в която като инструмент да е включена дипломацията на културата. Но не по-малко важни според мен са двустранните контакти. Отправната ни точка трябва да бъде, че е, държавите представят себе си в е, чужбина е, чрез различни културни институти и институции. Културните институти на Унгария още в миналото, още в края на миналия век бяха представени и популяризираха унгарската култура в различни държави. Това може да стане модел и за други страни. Но има индивидуални инициативи, които също са важни. Ако даден творец или учен, до, е, отиде в чужбина, той може да допринася просто чрез собствената си личност към този е, процес. Много е важно и да сравняваме историческия наратив в, още в училище, в учебниците. Без това добра културна дипломация е невъзможна. Благодаря. Благодаря, Андрея. Sí, gracias, muy, muy breve, presidente. Благодаря, господин председател. Съвсем кратък ще бъда. Благодаря за възможността, която ни давате да говорим тук заедно. Ние в културната комисия вече обсъдихме този въпрос, но като че ли сега вече говорим конкретно за отношенията с страните в останалата част от света. Може би ние, европейците, трябва да бъдем малко по-самокритично понякога не, сме малко наивни, защото гледаме на нещата от камбаналията на нашата система, нашите ценности, нашата култура. Често съм бил в Анкара, съзнавам проблемите, политическите проблеми между Европейския съюз и Анкара в предприсъединителния процес. Обаче нашето отношение е като че ви им размахваме пръст, обяснявам ви как трябва да станат нещата, получаваме ги. А, всъщност, говорим за демократични ценности. Те включват и това, освен да бъдат защитавани, това да става и с а, зачитане на културата и ценностите на отсрещния. Ето това е въпроса, който повдигате и вие. В взаимното си уважение, чрез взаимно уважение, трябва да изградим основа за нещо по-добро. Това се отнася както за отношенията на Европа към други страни, така и отчасти за отношенията в самата Европа. А, говоря за отношенията север-юг, отношения между Централна Европа, Източна, Южна Европа. И тук понякога се прокрадва чувството, а, че така ни гледат отгоре, както като поведение, така и като език. Така че много ви благодаря за инициативата, но трябва да бъдем по-положителни. Uh, e сега ще дам думата на господин Гайдер и след това ще чуем нашите експерти. Благодаря, господин председател. Няколко а, думи а, от името на СВД за нас културата е изключително важна е, в рамките на дипломацията. Ето до мен е Манфред, кой е, е той е, е, от няколко места всъщност е, също се занимава много активно с тези въпроси. Ние развиваме е, мерки, е, дейност, е, както по отношение на хората в Украина, така и на е, населението в други страни, за които стана дума. Госпожа Могерини много често подчертава също значението на културните взаимоотношения в рамките на външната ни политика. Кои са основните елементи? Според мен първо, ние се нуждаем от една плавна, гъвкава, внимателна културна дипломация в рамките на международните ни ангажименти в контактите между отделните хора. Освен това, ние се нуждаем естествено от културата по отношение на взаимоотношенията ни с държави в Европейския съюз и най-вече извън Европейския съюз. Честни, частният сектор играе много важна роля в сферата на културата и той се състои от различни елементи. Как точно действат тези елементи? как могат да се използват като средство за културна и политическа дипломация. Ето, последните събития в Тунис показаха, че понякога неразбиране води до кървави събития. Да. Благодаря ви. А сега да чуем и представителката на Генерална дирекция култура. Представителя, извинете ме. Нека да ви кажа няколко думи за това колко сме щастливи е, и колко се радваме за да чуем всичко това. Ние работим вече от известно време с е, е, нашите е, колеги от СВД, както и от е, е, е други генерални е, директорци в Европейската комисия стратегическата насоченост, за която говори господин Вагнер и всичко това, което подчертаха всички останали депутати, както и госпожа Остати и депутатите тук са изключително важни за нас. Благодаря ви. Благодаря, благодаря за коментарите, за интереса, за бележките. Няма да отговарям на вашите коментари, но ще формулирам един въпрос. Като че ли има интерес към предложението на господин Вагнер за механизъм за бързо реагиране в областта на културата. И е, затова въпрос е какъв ще, е каква ще е следващата стъпка – ние очакваме с нетърпение да има конкретна дейност. Европейските институции предприемат някои мерки, Европейския парламент също и ми се струва, че сега е времето да се предприемат наистина абсолютно конкретни дейности и те да бъдат разработени. По-скоро ви задавам въпрос. Господин Вагнер и от мен благодаря за постигнатото вече и в е, службата по външна дейност и в Европейския парламент и в Генерална дирекция развитие и сътрудничество. Нека да не забравяме, че е, Китай е, цели е, да има институт за конфукци... конфуциански институти в, е, цяла, е, в целия свят, е, така говори се за над хиляда такива. Така че ние трябва да имаме също смела и силна политика и също така ни трябват и бързи инструменти, които могат да бъдат гъвково прилагани. В културата не става дума за огромни средства и за безкрайно сложни технологични проекти. Става дума за хората. И когато говорим сега с младите хора, Техният интерес към Европейския съюз е свързан с положителната роля на Европейския съюз на световната сцена и културата е един от инструментите за това. И ние трябва да търсим и различни нови начини за комуникации. Благодаря ви много за поканата. Благодаря, господин Вагнер. Много, с голямо удоволствие отбелязвам колко ентусиазиран беше нашия дебат, нашите депутати, които са тук в залата, имат огромно желание да развиват дейността с съответните европейски институции, но защото Европа не е само политически проект, тя е и културен и много, мултикултурен проект и трябва да се използват възможностите на културата за работа в кризисните моменти, с които се сблъскваме. И ние, разбира се, ще споделим всичко, което чухме днес и сега давам думата на госпожа Коста за заключение. Е, вайс е Пленкович. Credo е, Благодаря. Смятам, че това беше първата изключително важна стъпка по нашия съвместен път – кой, чрез който можем да се превърнем в пример, да си сътрудничим по една тема, която според мен е отдавна назряла. Не говорим за средни срокове и дълги срокове, говорим за спешност защото имаме възможност да разработим стратегия, която, както казаха и нашите експерти, ще изиграе изключително важна роля, включвайки културата като ди, е, инструмент на дипломацията. Говорихме за културни институции, говорихме за университети. Наистина трябва да се хванем за тези възможности. Смятам, че трябва да припомним, освен това, че тази година се навършват 10 години от сключването включването на конвенцията на ЮНЕСКО за културното многообразие и ние в нашата комисия вече решихме през следващите месеци да работим за насърчаване на междукултурния диалог смятаме да организираме и изслушване на тема как да избегнем цифровизацията на културата. Така че ако се съюзим с вас от Комисията за външни работи, ще станем по- силни ще можем да работим за адаптиране на сегашната стратегия на комисията. Знам, че върховната представителка Могерини е готова на сътрудничество с нас. А, нашите експерти, които са и консултанти, също могат да изиграят своята роля. Така че има всички възможности да предприемем обща инициатива. Това би могло да бъде много интересно. През 2011 година направихме едни първи стъпки, но ако сме заедно ще бъдем много по-силни. Споделям а, предложенията, които бяха направени на следващото заседание на нашата комисия ще имаме и обсъждане на доклад за културното наследство, т.е. външни измерения на опазването на културното наследство. Това са елементи, които ще се съдържат в доклада. Но трябва да работим и в тези пет области, които господин Вагнер очерта. Идеята за фонда е чудесна, и още нещо, което може би не е в нашата компетентност, а в компетентността на колегите от АФЕД, защото в рамките на външните отношения темата за създаване на евентуален фонд за външната политика може да помогне. Защото в Европа вече е натрупано много знания, натрупане, са натрупани много знания и опит. А, поглеждам и към балканските страни, но непосредственият ни стратегически приоритет са средиземноморските страни. Сигурна съм, че винаги, когато отсрещната страна знае, че се обръщаш към нея с интерес към културното и наследство, творчеството, различните форми, нещата стават по-лесни. И това ще внесе нещо ново в отношенията между Европа и африканските страни от Средиземноморието, които бяха леко нарушени през последните години. Другият въпрос, който според мен е много важен, също може да се превърне в така тема за нашата работа, е предотвратяването на конфликти. Тук влизат най- така сложните теми. Но не по-малко въпрос, важен е въпроса за взаимността за новите партньорства. Много важно беше това, което беше казано, че не бива да разпределяме махваме пръсти да получаваме, а да си сътрудничим и да се уважаваме. Мисля, че това в това отношение гражданското общество може да изиграе също много важна роля. Също се отнася и за програмата Творческа Европа. Имаме опит с тази програма. Че има мрежи, чрез които а, се създават извънредни възможности за културно сътрудничество, включително и в рамките на инициативата Хоризонт. И тук могат да се очертаят специфични действия, да поговорим за, примерно, цифровизация в археологията, реставрацията и прочие. Аз ще се опитам заедно с координаторите от нашата комисия да обмислим каква да е следващата ни стъпка. Разбира се, че тя ще бъде заедно с вас, с вашето активно участие, защото когато сме заедно сме по-силни. Благодаря за предложенията, благодаря и за готовността да разработим конкретна стратегия. Благодаря на госпожа Коста. Искам да благодаря на нашите експерти, на всички колеги, които останаха и до 7 без 15 тук. Прекратявам заседанието. Следващата седмица ще се видим.